Устен въпрос санкции от страна на САЩ, имащи отражение върху търговските дейности на ЕС в Иран. Ще трябва да изчакаме започването на дебата, за да дойде в залата господин Ланги.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 nous allons pouvoir reprendre la séance. Сега можем да продължим нашето заседание. Съвсем накратко ще изчакаме, докато господин Ланге се подготви за своето изказване. Веднага ще му дам думата като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Извинете, обаче... Ах, Информацията ми беше, че ще започнем в 19 часа и 16 минути. Госпожо председател, госпожо комисар, действително този въпрос е насочен към въздействието на санкциите на САЩ срещу Иран върху европейските предприятия. Ние постигнахме а, сделката за а, ядрените запаси с Иран и това всъщност беше повод да бъдат отменени санкциите. Аз смятам, че атомната програма на Иран сега е тласната в разумна посока и в замяна на това а, трябваше да бъдат и можеше да бъдат започнати економически процеси на сближаване. Проблемът обаче е, че много от санкциите на САЩ още преди дискусията за атомните планове на Иран са издадени още от 79-та година. И тези санкции все още не са отменени. И разбира се, до известна степен те имат екстериториално действие също върху европейските предприятия. И до толкова още веднъж е, трябва да се занимаем с е, въпроса как европейските фирми трябва да се справят с това. Защото е, доказано е, че има проблеми при някои предприятия, други пък след ужесточени дискусии с американските компетентни органи успяха да получат изключителни разрешения, обаче въпреки това има неравностойно третиране на американски и европейски фирми по този начин, поради което е много важно тук да се внесе яснота, що се отнася до а, санкциите с екстериториално действие и това се отнася в частност за банковия сектор, достъпа до финансови средства. Не може да бъде възможно европейски фирми да бъдат изключени от е, добро финансиране на техните проекти. Ние всички знаем какво е значението на новите възможности, които се разкриват в отношенията с Иран и именно за стабилизирането на този регион и за развитието на иранското общество. Това е важно и е, за това ние като комисия по търговски въпроси формулирахме този въпрос и е, всъщност, госпожа комисар, е, как виждате вие конкретната ситуация, каква е вашата оценка за нея и също как и по какъв начин смятате да вземете мерки, за да може да се гарантира изпълнението на договореностите. И сега, що се отнася до САЩ, трябва ясно да се покаже, че тези е, екстериториални санкции, т.е. санкции с такова действие, не се отразяват и не трябва е, не се отразява добре на европейските фирми и не трябва да се допуска такова действие. Е, всъщност, разговаряхме с американците. Отговорът беше всъщност насочен към това какви ще бъдат дейностите на европейските е, предприятия в бъдеще. Ще се радваме на отговор на този въпрос. Благодаря ви, госпожо председател и госпожо комисар. Госпожа Бенковска, давам ви думата от името на комисията. Благодаря. Пет месеца след прекратяване на санкциите върху Иран, свързани с провеждането на атомната програма на Иран, е време да обсъдим съвместния всеобхватен план за действие. Атомното споразумение включваше прекратяването на санкциите, което е предварително условие за устойчивостта на плана. Иран иска да използва економическите предимства, е, свързани с този план. Истината е, че сме на кръстопът. Искаме да поощрим развитието в Иран. През април бяхме на посещение в Техеран и искахме да се обединим, да се убедим в успеха на плана. Но този успех е важен и за Европейския съюз. Европейският съюз е много ангажиран, включително и с координиращата си роля, която играе в прилагането на този план. Искам да ви уверя, че ние поддържаме нашите ангажименти по отношение на публикуване на насоки за изпълнение на плана и по отношение на премахване на и прекратяване на санкциите. Но също така ние искаме да дадем и сигурност на частния сектор за инвестиции в Иран и за бизнес в Иран. Нека сме наясно, имаме все още много предизвикателства. Има финансови проблеми, има банкови проблеми, но нека видим нещата в перспектива. Иран бе изолиран за повече от 10 години. Иранските банки бяха откъснати от международната финансова система също за 10 години. Винаги сме знаели, че пълната реинтеграция в световната интег... Е, економика няма да се случи веднага, но аз смятам, че в крайна сметка ще успеем. Освен това, всички тези фактори се взимат от другите банки предвид. Трябва да се вземе предвид и обхвата на американските санкции, регулациите на които подлежат банките в Иран, мерките против тероризма и прането на пари. Ние сме много ангажирани във всички мерки, в прилагането на всички мерки. Ние непрекъснато сме в консултации с Вашингтон от януари тази година. Штатите два пъти актуализираха насоките си, което показва непрекъснатия ангажимент към бизнеса, към частния сектор. Трябва да кажа, че този план е жив документ. Той непрекъснато се променя. Ние информираме нашите финансови министри, а те съответно са свързани с частния сектор. Ние искаме да премахнем всички пречки пред компании, които оперират в Иран. Имаше среща през май – с финансовите министри на щатите Германия, Франция. Бе говорено за проблема с финансовите оператори, с частния сектор. Бе говорено и с иранските власти. Искам да споделя с вас е, колко сме благодар... благодарни за насоките от щатите, които насоки внесоха допълнителна яснота по отношение на санкциите. Важно е да се каже, че Иран трябва да проведе съответните реформи в бизнес средата. Компаниите са много загрижени, особено по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма. Много неща още трябва да се случат. Сътрудничество и консултации в рамката на, на работната група за по финансови работи, това е за нас приоритет. Но също така много е важно да се, подкрепят иранската, е, да се подкрепи иранската страна в провеждането на реформи. Смятаме, че плана до момента се провежда пол, е, продуктивно и положително. Е, от началото на годината имаме 20% ръст на стокообмена с Иран, между Иран и Европейския съюз. 200 малки и средни банки, включително европейски банки, започнаха сделки с ирански банки. Големите банки започват да прилагат новите правила. Задълбочаването на диалога и сътрудничеството е важно за нас. За тази цел ще проведем допълнителна мисия в Иран. Един основен елемент е използването на националните кредитно-застрахователни компании, които ще дадат допълнителна сигурност за инвеститорите. Всички тези въпроси заедно всички тези въпроси създават една сложна реалност. Естествено, необходимо е да мине повече време, докато международната бизнес общност се приспособи към реалността. Ние не може да накараме частния сектор и банките да взимат определени решения. Затова поддържаме нашия ангажимент и смятаме, че Иран ще може да се възползва от този план. Ние ще продължим консултациите си с щатите е, в е, дух на максимална яснота. Ние ще подпомагаме иранската финансова система, както и европейския частен сектор. Основното тук е диалога и сътрудничеството. Благодаря. Сега господин Бощинаро от групата на социалистите и демократите. Госпожо комисар, трябва да кажа, че много се зарадвах, когато преди една година се стигна до това споразумение с Иран след едни дълги и трудни преговори. Като Европейския съюз имаше много важна роля за този успех. Тогава се каза, че споразумението е в полза на всички страни. Приетият съвместен всеобхватен план за действие или СВПД е през октомври 2015 година е полезен за целия регион. Много е важно обаче планът да се изпълни в неговата цялост от всички партньори, колкото се може по-бързо. Нека не забравяме, че тук не става дума само за технически подробности. Всъщност, иранския народ много се зарадва на споразумението и се надява, че това ще повдигне и жизнения стандарт. Единствено успешното изпълнение на споразумението ще помогне и на дипломацията. Не бива да има конфронтация. Частично санкциите са вдигнати, но въпреки това европейските компании продължават да имат големи трудности с достъпа си до иранския пазар, тъй като много от американските санкции все още не са отменени. И това дава своето отражение. Освен това, имаме и проблеми с региона, с сигурността, с балистичните оръжия. Следователно, ние трябва да използваме всички канали на сътрудничество с САЩ и да намерим поне някакво временно, ако не постоянно решение. Необходимо е да сме сигурни, че дългосрочно ще работим заедно с иранските си партньори и ще има сигурност на европейските инвестиции там – и накрая, госпожо комисар, трябва да се разгледа колкото се може по-бързо приемането на нов механизъм, който да намали зависимостта на европейските компании от американските кредитни и застрахователни институции. Благодаря. Господин Захрадил, добре дошъл. Веднага ви давам думата за една минута. Вам, že máme k Iránu pořád ambivalentní благодаря. Страхувам се, че все още нашето отношение към Иран е амбивалентно. В моята комисия това се отнася специално за а, моята комисия. Има проблеми в, а, в региона с човешките права, но Иран се отличава ние доста често подценяваме ситуацията в Иран. Става дума тук за диктатура. Диктатура заедно с Асад, Русия и Хизбала движението. Това е, е страна, която се стреми към регионална хегемония, което е в ущърп на Европа, ако това се случи. Това е страна, която никога не е загърбила атомните си амбиции. Госпожа Шаке. More... Благодаря. Този дебат е дебат за търговията с Иран след премахването на санкциите. Но тук има санкции от страна на щатите, наложени заради човешките права. Мисля, че тези санкции са валидни, обаче те създадоха неяснота за европейските компании. Що се отнася за външно териториалното влияние, а, европейските компании са много несигурни това може да доведе до верижна реакция, реакция в които да са включени и банките. Така че услуги, които са легални в щатите, могат да бъдат наказани от и в щатите. И тук става дума не само за милиарди е, глоби, милиардни глоби, а също така и за забрана на операциите в Иран и, и визови ограничения. Въпросът е дали вече има яснота за комисията. Това, което са направи, какво са направили всъщност комисията и външната служба е, за създаване на повече яснота за, европейски, за европейските компании и как са разрешили проблема с иранските власти защото част от иранската економика не е отворена към европейския частен сектор. Дали настоящата ситуация засяга плана или и, дали го застрашава или не? Ние би трябвало да можем да провеждаме нашата собствена политика – ако е необходимо, трябва да говорим с Иран, да преговаряме с е, него, но независимо и отстоявайки своите интереси и ценности. Благодаря, господин Кусо Пермуи. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз продължава да защитава интересите на САЩ и отново има проблем – в своята външна политика, защото САЩ ограничава търговското и политическо пространство на Европейския съюз, вреди на европейските интереси. Видяхме какво се случи с санкциите срещу Ирак през 90-та година. Видяхме как се стигна до загиването на деца, милиони деца. Също времено. Ние налагаме ембарго върху петрола, избираме най-различни форми, но европейските предприятия продължават да изпитват големи трудности с достъпа си до иранския пазар, защото може да бъдат обвинени, че те нарушават американските санкции и да им бъдат наложени наказания. Къде е тогава Европа? Благодаря. Господин Бухнер, две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние имаме сега исторически шанс да приключим е, изолацията на Иран, която продължи десетилетия и да възобновим контактите с тази страна. Това е абсолютно необходимо, ако желаем там да подобрим е, ситуацията с е, човешките права и да окажем въздействие върху ситуацията с тероризма в Близкия изток. Обществото на Иран се нуждае от отмяната на санкциите, защото там има безработица, там живеят много хора под стандартите, които смятаме за необходими. Това е възможно само когато чрез търговия, чрез отмяна на санкциите се подобри економическото положение на страната. По тази причина аз съм на мнение, че за да се спре тенденцията към тероризъм в страната, имам предвид е, по-радикални течения, е абсолютно необходимо да се повиши жизнения стандарт. И по тази причина е, на нас не ни остава нищо друго, освен сега да е, засилим економическото сътрудничество, да отменим санкциите, дори и е, за САЩ те да са оправдани предвид историческото развитие. Въпреки това обаче аз смятам, че това е неприемливо. Не е приемливо, когато германски и европейски като цяло предприятия трябва да страдат от американските санкции. Това е фундаментално противоречие и нарушение на суверенитета на Европейския съюз. Благодаря. Приемате ли си на карта, господин Бухнер? от колегата Франзулика. Заповядайте 30 секунди. Уважаеми колега, не смятате ли вие, че комисията трябва да разгледа извън териториалното отражение на американските санкции? Европейските дружества би трябвало да могат да си вършат работата съгласно европейските политики, а не да се страхуват от налагане на глоби от страна на САЩ. Естествено, аз смятам, че тези санкции трябва да бъдат изяснени в рамките на преговори. Преговори между Европейския съюз и САЩ, разбира се. Аз съм изцяло съгласен с това. Благодаря за две минути, госпожа Бегин. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, да, всъщност европейските предприятия страдат от 2015 година Европейската комисия е, отмени някои санкции и нашите предприятия отново могат да търгуват с Иран, но не е, и САЩ, които още не са вдигнали техните санкции. Сега, като се абстрахираме от това, че техните фирми не могат да правят сделки с Иран, се наказват европейските предприятия. Това всъщност е екстратериториално действие на тези санкции. И е, за това ние смятаме, че трябва да се спазва суверенитета. Ясно е, че Иран трябва да да извърви дълъг път, най-вече, що се отнася до спазването на човешките права. Обаче санкциите блокират не само търговията, европейските предприятия запълват тези празноти и е, е наистина смешно е, сега тези предприятия да бъдат блокирани от, Америк... от САЩ. Що се отнася до Италия, има една банка, която страда от американските е, санкции. А при някои предприятия има е, разследвания, обаче не са постановени наказания. Е, всъщност европейските предприятия трябва да плащат. Ние трябва да помолим Вашингтон за една изключителна уредба. Това обаче е дълъг процес и не е достъпен най-вече за малките и средни предприятия. Повтарям, Иран трябва да извърви дълъг път към демокрацията. Това обаче изисква постепенно включване в международната търговска система система, особено когато Европа е решила да даде зелена светлина на а, економиката там, така че а, не може последната дума да има САЩ. Господин Боргезио. Благодаря, госпожо председател. Знаете, че утре ще се гласува Брексит. И аз очаквах Европейския съюз да даде много по-енергичен отговор на различните въпроси. Но ето дори в този случай ние не знаем всъщност как американските санкции се отразяват на европейските дружества, които искат да работят в Иран. Това са дружества, които са наели работна ръка, които търсят достъп до пазарите – сега се надявахме, че ще можем да очакваме съвсем друго развитие. Крайно време е да започнем да инвестираме в Иран и е наистина невероятно, че се работи при такава несигурност и не се знае какви санкции всъщност са в сила. Това създава проблеми и на работниците, разбира се крайно време е комисията да направи необходимото пояснение, е, да се сложи край на всички санкции и хората да бъдат защитени от американския контрол. Е, всъщност този дебат за въздействието на американските санкции върху европейските предприятия е, и дейността им в Иран, аз е, също е, задавам два въпроса и аз чакам отговор на тези два въпроса към комисията. Събитието от последните дни показва, че американската администрация фаворизира международните предприятия срещу европейските им конкуренти, защото американската администрация вдигна санкциите за американските предприятия, но запазва санкциите за европейските предприятия. Това всъщност е реалността. Това е и действието на Жан Кери. Airbus, например, от 5 месеца страда от това Office of Foreign Affairs Asset Control. И всъщност имаше една сделка, сключена през януари за продажба на 5 самолета и всъщност става дума за милиони долари, за милиарди долари, 9 милиарда за и това всъщност трябва да се знае от комисията и всички европейски институции. Това е срам, това е скандал и това показва васалната ви позиция по отношение на властите във Вашингтон. За две минути давам думата на господин е, Зофоли. Благодаря, госпожо председател. Имаме споразумението с Иран. Санкциите се прекратяват. И сега имаме възможности за търговия с Иран. Това дава много възможности за нашите граждани, за нашите компании. Това е събитие сравнимо с падането на Берлинската стена. Имаме възможност за достъп до повече ресурси. И така, санкциите биват премахнати. Но важно е Иран и Америка да поставят своите отношения на взаимно доверие и да спазват международните споразумения. Особено е важно да се направи нещо в областта на банковата система. Нещата обаче са много неясни. Неясни са особено е, по отношение на трансграничните финансови е, сделки. Става дума тук за превенция на парето на пари. Не може в момента да се инвестира в Иран. Трудно е когато има в една компания повече от 10% американски акционери. Търговията е ограничена. Затова искаме от комисията да се застъпи в този случай. И то пред американските власти. Не може всички декларации, всички споразумения, които са подписани от частни предприятия, да не стигнат до никъде. Господин Пареков. Както знаете, госпожо председателство, аз отговарям за Иран в делегацията, както и в Комисията по енергетика. Европа е длъжна да се възползва економически и политически от договора за ядрената програма. Европейският бизнес географски и економически е най-близко до възобновяване на връзките с иранския бизнес, особено в областта на енергетиката трябва да регламентираме тези отношения в триъгълника америка европа иран. това е работа на европейската комисия. има оставащи неясноти които със срока на прекратяването на санкциите както с този срок така и с допълнителните финансови санкции от страна на съединените щати. по искане на европейския съюз българя прекрати своята ядрена програма за втора централа. българската държавна компания беше осъдена миналата седмица за близо шестстотин и петдесет милиона евро от руската държавна компания. появи се предложение на българския премиер правителството да продаде руския ядрен реактор на иран и тук задавам въпроса ще имаме ли подкрепата на европейската комисия като се има предвид че иранското правителство очевидно не бърза с демократизацията на страната и все още има пречки за пълното покриване на капацитета отношенията иран съединени щати? благодаря. Господин Теличка за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, всъщност вашият отговор до някъде е двойствен. Ние искаме да знаем какво се случва с санкциите срещу Иран. Нямам съмнение, че вие искате да се постигне успех, защото тук преследваме от една страна економическите си цели, но имаме и политически задачи, именно да укрепим демокрацията в Иран. И вие имате много отговорна роля. Но, разбира се, има го и фактора САЩ. Вие ни казахте, че има известен напредък, що се отнася до насоките. Аз не се съмнявам в това, но имаме проблеми, които са съвсем конкретни. Аз съм чех, не съм от страна, където има производство на Airbus, но вижте какво става с Airbus и Boeing. Airbus започна да договаря с Иран много по-късно, след като Boeing подписа договор. Необходими бяха 5 месеца Министерство на финансите в САЩ да направи дерогация за Airbus – Нека да се дават по-конкретни решения и отговори. И сега госпожа Вон Шторг за една минута. Госпожо председател, благодаря ви много. Иран а, подписа сдел... атомната сделка и по тази причина Европейския съюз и САЩ отмениха санкциите срещу Иран, както чуваме, обаче само частично. САЩ продължават да а, извършват търговия с Иран и General Electric, например, сключи изделки, а, обаче когато Сименс прави същото, заплашват санкции от САЩ. търговия с Иран – или със САЩ. Това е актуалната позиция на САЩ и, е, както вече беше отбелязано, по принцип те не казаха нищо по това как смятат да работят. Аз си задавам въпроса защо американците правят това. Американската петролна фирма Ексон може да извършва покупки в Иран и е, по този начин облагодетелства американския пазар. САЩ за свободна търговия ние също, така че аз предлагам САЩ да престанат да е, наказват свободната търговия, защото иначе че се налага, че е, в крайна сметка те е, гарантират е, своето господстващо положение за сметка на други. Мишел Лебретон. Мишел Лебретон за една минута. Благодаря, госпожо председател. Иран всъщност даде всички гаранции съгласно договора от юли 2015 година за своята ядрена програма. За това през януари 2016 година ние отменихме своите санкции. Би трябвало да има съвсем нормална търговия между Иран и останалия свят. Европейската банка също инвестира проекти е, в Иран, но на тях може да им бъдат наложени глоби заради санкциите на САЩ. Освен това, договора с Airbus, подписан наскоро от Иран, е парализиран. САЩ могат да налагат своите глоби, Европейския съюз би трябвало да прояви по-голяма смелост и да поиска от САЩ писмен ангажимент, като Франция също трябва да поеме своята съдба в ръцете си и да иска френския проект да се финансира в Иран от Европейската инвестиционна банка. Благодаря, господин Балцо. Една минута. Благодаря. През юли 2015 година Иран сключи договор с международната общност. Иран отвори достъпа до своята атомна програма и в резултат на това санкциите бяха прекратени. Но американската страна държи на определени санкции в банковия сектор. Интерес на Европейския съюз е да имаме добре добри отношения с Иран. Това не, не харесва на щатите. Те трябва да упражнят и натиск върху Саудитска Арабия, защото Саудитска Арабия извършва военни престъпления в Йемен, а те са съюзник на щатите. Затова и ситуацията в Иран ескалира. Ние искаме мир навсякъде. Госпожа Томашич. Хвала лепа ovaj slučaj dobro opisuje delikatnu poziciju europske уния. Благодаря ви. В този случай става абсолютно ясно, че Европейския съюз е в много деликатна ситуация и, и политически, и от военна гледна точка. Ние сме ключов партньор на САЩ, имали сме някои привилегии заради това, но подобно партньорство има и своите минуси – и ето сега го виждаме при работата на европейски дружества в Иран. Някои колеги използват тази ситуация, за да поставят под въпрос изобщо партньорството с САЩ, но те бъркат. Би трябвало просто Европа да се наложи като един силен международен партньор – да покаже, че може да има доверие в своите източни партньори. Освен това, не може да се оспори, че Европа и САЩ имат общи интереси, но все пак Европа може да има и по-силна роля в тези отношения. Благодаря. Господин Прецел, госпожо председател, уважаеми дами и господа, това отново е чудесен пример за това, че в Европейския съюз, а между другото и в американската администрация, къде се говори много за свободна търговия, обаче се прави твърде малко в защита на това. Комисията просто гледа безучастно в случая, докато банките от Европа трябва да се опасяват как да финансират сделки в Иран, защото очакват санкции от САЩ. И по този начин на практика се е, спират сделките за малките и средни предприятия в Иран. Ние в момента сме свидетели, че е, това се прави в рамките на една голяма игра. Ербус от януари очаква освобождаване на сделка с Иран и вчера, вчера беше обявено, че фирмата Боинг е, е сключила сделка за 21 е, милиона долара с Иран. Дами и господа, напълно очевидно е какво се случва тук. Това е економическа война не на американците срещу Иран, Иран, а на американците срещу Европейския съюз и в случая комисията гледа безучастно. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική συνειδητά επιλέγουν να εμποδίσουν. Благодаря. Европейските предприятия са блокирани в Иран. И това няма нищо общо с атомната програма в Иран. Е, щатите просто застъпват и отстояват своите интереси в Иран. Ситуацията с Airbus, подписаното споразумение с Иран Air е на стойност а, на милиарди, на 20 милиарда евро. Е, защо се случва това? Много думи се говорят, но нищо не се случва. Вместо да се случи е, това споразумение, за което говорих, Боинг подписва споразумение с Иран. Трябва да сме съвсем наясно какво ще е бъдещето на Европейския съюз, що се отнася до а, е, търговията с Иран. Европейската комисия трябва да защити частния бизнес. Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Екстратериториалното действие на санкциите на САЩ срещу Иран създава трудности за европейските предприятия при достъпа до иранския пазар. Вследствие на санкциите от 2012 и 2013 година вносът от Иран е, в Европейския съюз спадна с 26%. Износът също приблизително с толкова. И всъщност европейските предприятия спазват глобалния план, а САЩ сега трябва да отменят тези рестриктивни мерки. Иран пое задължения да използва и да прилага ядрената програма само за граждански цели и е, сега се чувстват е, първите признаци за това. Е, отваря се път на Иран към общността на народите. И сега наистина трябва да бъдат възобновени търговските връзки с важна страна от Близкия изток, така че да се стабилизира там ситуацията с човешките права. Господин Мораес. Благодаря, госпожо председател. Повечето европейски дружества, независимо от това, че е изключено такова споразумение, избягват да работят в Иран. Те се притесняват от това, че САЩ ще им наложи глоби. Европейският съюз би трябвало да намери изход от създадената ситуация, защото тя вреди на двустранните отношения между Европейския съюз и Иран. Това е страна, която в момента се преструктурира, реформира. 20 летища ще бъдат построени в бъдеще, 80 милиона население. Много е важно строителните компании в някои държави членки, като Гърция, да могат да стигнат до този пазар, е, да стигнат до там доставчиците, дистрибуторите на фармацевтичните компании – те са готови, те искат да влязат на този пазар, но не могат. Када съм своедобно посетил Иран... Благодаря, госпожо председател. Аз бях на посещение в Иран, когато санкциите бяха все още в сила. И видях колко е важно за Иран да си сътрудничи економически с Европа разбрах, че иранската економика има възможност да предостави поле за инвестиции в Европа, на Европа. Сегашната ситуация се дължи на играта на щатите с Европейския съюз. Случаите с Боинг, с Airbus – значат много. Airbus няма да подпише споразумение. Имаме една много интересна ситуация и от економическа гледна точка за Европейския съюз, но интересна е тя също така и от политическа гледна точка. Нека използваме най-добрите си възможности тук. Господин Петидион, благодаря, госпожо председател. Една от най-големите грешки на външната политика на Европейския съюз се състои в това, че по необяснен начин се сътрудничи с САЩ. И това води до много проблеми и много често се действа срещу интересите на Европейския съюз. Пример за тази ситуация е, че сега имаме проблеми с европейските предприятия. Тоест, те имат проблеми, когато желаят да е, работят в Иран. Защо? Защото санкциите на САЩ още не са вдигнати. И сега се създава ситуация, която не е желателна за европейските предприятия и също след като се работи с САЩ, се налагат е, глоби, а това е неприемливо. По тази причина Европейския съюз трябва да предприеме бързи мерки срещу тази хегемония, за да могат европейските предприятия да действат активно на пазара. Благодаря. Uh, благодаря и сега давам думата на комисаря Бенковска за отговор. Много ви благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на парламента. Струва ми се, че това беше наистина много полезна размяна на мнения. Благодаря за ясните изказвания. Освен това, виждам, че наистина има необходимост да се даде по-конкретна информация на отделните случаи, като този с Airbus и Boeing, но така или иначе ясно е, че ние имаме общи интереси и трябва ни план за действие – този е, всеобхватен план, договорен с Иран, би трябвало да проработи, да проработи за европейските компании. Разбира се, Европейският съюз е готов да предостави цялата необходима помощ на частния сектор, да увеличи възможностите за бизнеса и да помогне на европейските дружества. За Airbus само ще кажа, че според... всъщност Airbus подписа споразумение преди месеци, на 28 януари още, споразумение с Иран за износ на летателни апарати, а Боинг е подписал само меморандум за разбирателство. Пак за износ на самолети – това също е станало съвсем наскоро, така че двете компании горе-долу са стигнали до един и същ етап, като Боинг има само меморандум. Така или иначе, знаем, че това е процес, ние трябва да сме бдителни, но разбира се, Вашите наблюдения и тревоги трябва да бъдат предадени на върховния представител Могерини. Надявам се в бъдеще отново да обсъдим този въпрос. Той е много важен за европейската економика.